изискванията, като става дума за дискриминация във всички области, включително и достъпа до жилище и до социални помощи. Или казвам с други думи, тук говорим не само за зачитането и прилагането на основните човешки права на милиони граждани, но засяга и личното развитие на всеки един от тези граждани как можем да се борим с тези тенденции в държавите членки, ако Европейския съюз не е в състояние да постигне консенсус за това как трябва да изглежда цялостната рамка за борба с дискриминацията. Чудесно ще бъде да имаме законодателна рамка, за да се гарантира законодателната основа за една Европа, в която да има повече е, сплотейност и от економически и от социална гледна точка. Благодаря ви, господин Поспишил. Благодаря ви, господин председател. Рад приветствам инициативата на нашият госпожа комисар по отношение на тази директива, която е в застой вече от 10 години в съвета. Държа също така да отбележа, че Чешката република приложи някои мерки, които предизвикаха доста вълнения в страната, което показва, че борбата никак не е лесна. Ето защо бих искала наистина да ви поздравя, защото се нуждаем от тази директива, нуждаем се от законодателна рамка в тази област и смятам, че трябва да има истински политически дебат, за да видим какво трябва да съдържа тази директива. Може би след 10 години тя ще се окаже морално старяла и ще се наложи да я преработим имаме нужда от директива, която действително да отговаря на потребностите на засегнатите хора, да отговаря на потребностите на всеки един европейски гражданин, а не да бъде обект на злоупотреби. Тази директива трябва да даде шанс на всеки участник в обществото. И тук са намесени различни европейски институции, например съвета, който в, към момента блокира хоризонталната директива на политическо равнище. И едновременно с това блокира и парламента, защото ние се нуждаем от модерен текст, който след 10 години, може би ще се окаже морално стоял, ще трябва да бъде преразгледан. Not how long I'm going to be here. Тук съм аз, може би. Колко имам да говоря? Една, колко време? Една минута. Тук това е много специфична и специална директива, господин председател. И аз наистина поздравлявам финската, по финското председателство, че ще обсъжда това на съвета в четвъртък. Не 10, 11 години е, говориме за тази директива. Тя е много специална, защото е хоризонт, хоризонтална, ако искаме да имаме един Европейски съюз, почиваш е, на е, ценности, то то трябва да, бъде, да приемеме тази директива. А, а, съвета каза, че става дума за изпълнение, за осъществяване, за прилагане. И наистина е, приложението на подобна директива е много трудно. Дън, дано може приложението да промени е, цялото общество за, в името на индивида. Надявам се, че ще можем колкото се може по-бързо да я, публикува, да бъде, да я публикуваме и да я прилаг, прилагаме. А, това е към което трябва да се стремиме, господин Симечка. Господин председател, госпожо комисар, равноправието трябва и да бъде в основата на европейския проект и то е в, Европа, в основата на Европейския съюз. Въпреки това милиона, милиони европейци страдат всеки ден от е, недо, недо, липса на достъп до най-различни услуги, защото тази е, директива бе блокирана преди 10 години. В моята страна, Словакия, има много, множествен на дискриминация, включително към ромските общности, групата хора ЛГБТИ, е, хора, които имат друго вероисповедание. Това са хора, които стават все по-уязвими. В, много, в, много, в, в, в много страни тези уязвими групи стават а, е, а, е, мишена на ксенофоби, на националисти. И така че трябва да ясно да заявим, че Европейският съюз е против дискриминацията чрез тази дрекове. Господа, госпожа Кюн. Благодаря. Как може? Толкова, след толкова много време, 11 години, да постигнем толкова малко. 11 години са минали и никакъв напредък. 11 години блокаж от определени държави членки. 11 години без резултат. Естествено, че може да постигаме повече. Всички онези, които ежедневно преживяват дискриминация заради своята, своите умствени или физически особености, заради сексуалната си ориентация или заради вярванията си. Много хора са дискриминирани поради тези причини. Затова ние се надяваме на 21 октомври да има ясно предложение, така че равното третиране да стане реалност във всички държави членки. Следващият колега. Господин Хакарайнен, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър Топорайнен. Равнопоставеното третиране в някои области на живота може да се окаже много сериозен проблем. Когато става въпрос за екстремистска склона към насилието група ислямисти, например – и подобни гроби могат да се възползват от равноправното третиране под различна форма, включително и по начин, който да направи отношението им към света, основащо се насилие, трудно предотвратимо. Ето защо ние тук трябва да проявим здрав разум. Няма как тази хоризонтална директива да бъде поставена приложена по равноправен начин и по еднакъв начин из целия Европейски съюз. Освен това, по този начин се нарушават правомощите на държавите членки. Ето защо тази директива не бива да бъде приемана. Расизма е се... Е, на расизма става жертва от отделни хора, тук говорим за цели групи. Ета директива тази директива, която вече лежи на масата на съвета от 10 години, вече се прилага в някои страни, но не всички сме е, равноправни в Европейския съюз. Има граждани по първа категория и втора категория, дори в рамките на страните, в които живеят. Е, е, граждани, които са жертви на, дискрим... на дискриминация, на маргалинизиране, като например ромската общност или хората с, с увреждания, както и е, е сексофобичността на някои е, общества. Няма е, няма равноправие при третирането. В... От друга страна, не, Няко, някои, някои смятат, е, че, а, че, че не може да се постигне равноправие в Европа с а, норми. Ако в Европа не може да се постигне, как можем да имаме европейска общност? Благодаря. През 2008 година а, имаше предложение за директива с антидискриминация на основа на възпоздение, убеждение, възраст, сексуална ориентация и така нататък. 11 години по-късно продълж... продължаваме дебата след хиляди резолюции и решения на парламента с а, молба, с призив да се деблокира тази директива. Това е директива, която говори в която настоява на равноправие на човешки права, на върховенство на закона. Това, което е в основата на европейските ценности, а Съюза, а съвета се противопоставя поради някакви причини за субсидиарност. Ние приехме един социален стълб, защото Европа се нуждае от социално измерение, а от друга страната стотици, хиляди, милиони хора е, очакват от нас е, да бъдем последователни и да прилагаме конвенцията на ОНЕ за хората с е, увреждане. Крайно време е съвета да се промени. Нещата трябва да се променят или да се вземе решение с някакво мнозинство, или съвета да се промени и да вземе единодушно решение. Но крайно време е. Благодаря. Това е много важен дебат, който водим в момента. Всички дискриминирани групи заради религия, заради недък заради сексуална ориентация. Всички тези групи не биват защитавани, както други групи. И това е много тревожно. Ние пишем годината 2019 и законодателството е блокирано от 11 години. Това води до факта, че държавите членки изпращат абсолютно погрешни сигнали. Това означава, че е приемлива една форма на дискриминация, а друга не е приемлива. И това е нечестно спрямо определени групи хора, хора, които имат нужда от защита и подкрепа. Това са хора, които са дискриминирани поради възраст, вероисповедание или сексуална ориентация – те трябва да бъдат защитени и то чрез една хоризонтална директива. Силви значи Бойне. Благодаря ви, господин председател. Важно е да проведем днес този дебат, като си има предвид, че се увеличава броя на актовете на дискриминация, включително и на хомофобията. То защо сме длъжни да защитим най-уязвимите групи на обществото ни и да се борим срещу всички форми дискриминация. А жените, хората с уврежданията, членовете на ЛГБТ общността и представителите на етническите малцинства са най-често изложени на опасност от дискриминация. Европейската комисия беше предложила по-общ катър, тъй като в началото дискриминацията се свеждаше само до в основа на вероисповеданието или етнически происход, то само на работното място. През 2009 година беше направено ново предложение за хоризонталната дискриминация. Се говори и за натрупването дискриминация, дискриминацията по повечето една причина, от която страдат много хора. Защо е много важно директивата да, да преодолее блокажа в съвета. Говорим за конкретни ефикасни права. Гарантира се достъпа до социална помощ, образование или други услуги, като жилища, например. Надяваме се посланието, което отправя днес по парламент да бъде чуто. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Херцбергер Фофана. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Или инадмисим. Недопустимо е хоризонталната директива да е блокирана от 10 години, тъй като тя поставя под въпрос социалният договор и отрича всъщност равноправието. Место равноправие имаме опресия. Трябва непременно, колкото се по-бързо да се деблокира тази директива, за да можем да изпратиме правишното послание, че дискриминация на основа възраст, вероисповедание, е, или всякаква друга причина няма да бъде прият, да се приема в Европейският съюз. Да излеземе с политика за борба срещу дискриминацията, която да защитава всички срещу крайната десница и нейните и ценностите, които тя разпространява. Защото равноправието това е маята на нашето общество. Госпожа Госпожа Андерсон, наистина странно е. Говорим за една хоризонтална директива срещу дискриминацията. Това означава, че всеки човек трябва да бъде защитен. Но вие сериозно ли мислите, че това е възможно? Европа тогава ще бъде един ад от недискриминация. Тогава представете си защо милиони хора се стремят да е, попаднат в този ад. Но това беше риторичен въпрос. Има критерии, за които говорите, че не трябва да играят никаква роля, но вие всъщност разделяте хората на различни дискриминирани групи. Това е вашата диалогия, която се храни с тези критерии. И не, вие непрекъснато изнамирате нови критерии. Вие говорите, че сте приятели на хората и че уважавате човешкото достоинство. Това е всичко останало, но не и това. Госпожа Тейли. Благодаря ви, господин председател. Днес отбелязахме 11-та годишнина от провала да бъде на директива, хоризонтална директива за борба с дискриминацията. Отдавна вече трябваше да бъде прията тя. Искам да ви дам пример с една моя приятелка, човек с увреждане, което се нуждае от сламъка за е, е, всички свои действия в живота и която ще бъде засегната от забраната на сламките за еднократна употреба. Разбира се, тя се радва да помогне за околната среда, но се оказва, че ирландското общество предвижда из, изключение за медицинска употреба. Но хората с не са болни хора, това са хора, които искат да вземат участие в, а, а, в обществото, както всички останали. И именно фактът, че хора с увреждане се смятат за болни хора е проблема. Така че има дискриминация и този проблем е много сериозен и няма как да се разреши по бърз начин с квалифицирано мнозинство, с преодоляване на метод от нея. Имаме сериозен, нужда от сериозен диалог, който да премахне причините за дискриминацията. Благодаря ви, думата ми господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Госпожа Топорайн, госпожа госпожо комисар, бъдещ заместник-председател на комисията за прозрачност и ценности. 10 години. десет години. Приехме междувременно и хартата за основните права в Европейския съюз. Ние също така се прис, прис, прис, присъединяваме и към е, Конвенцията на Съвета на Европа за човешките права. Преди 10 години ние гласувахме подобна директива да бъде приета. за, за, за, нищ... дис, дис, дискримина, дискриминация срещу неща, които са залегнали в. Е, в конституциите на държавите членки, които са много по-рано прияти от Хартата за човешките права. И какво става 10 години по-късно нищо? През 2010 година парламента се опита да я деблокира и сега през 2019 година най-после фиското председателство ще постави въпроса пред съвета в четвъртък. Herr talman! Att inte diskrimineras handlar om... Госпожа Калсбро. Господин председател, когато няма дискриминация, това означава свобода. Но много хора все още са дискриминирани, защото са с увреждане, защото имат различна сексуална ориентация, защото тяхната стойност е намалена в перцепцията на обществото. 11 години изминаха в съвета и все още парламентът ва, чака държавите членки да направят първата стъпка. Какво чакате? Тази директива трябва да се осъществи. Ако не може през 2019 година да дадем гаранция, че никой няма да е дискриминиран, то тогава този съюз не изпълнява своята задача. Госпожа Регнер има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, госпожо министър, никой в Европа не бива да е дискриминиран по каквато и да е причина – също не е извън работното си място. Дискриминацията е много трудно да се борим против нея, особено когато трябва единодушие, но това не означава, че трябва да се откажем да направим нещо, което е правилно. За това благодаря на, фина, на финландското председателство да се занимае с това досие след 11 години. Светът се развива и ние знаем, че всеки е четвърти човек е бил дискриминиран в Европа, а в, в, в, в Австрия то тази цифра е всеки втори. Става дума за социалния статус много често. Хората са дискриминирани и по признак бедност. Много често те не биват назначени, защото са прекалено възрастни или са гей, но, но най-често не биват назначавани, защото са бедни. Госпожа Юнгериус. Um, Благодаря, господин председател. Някои хора трябва да, да преодоляват повече препятствия от други в живота си. Потрясаващо е, че всеки пети европеец е бил жертва на дискриминация в живота си. Наша дълг е да гарантираме равнопоставеност за всички, независимо от възрастта, цвета на кожата, пола и а, сексуалната ориентация. Ето защо е чудесно, че работим за преодоляване на блокажа в съвета относно директивата за, за хоризонталната борба с дискриминацията. Уважаеми господин председател, крайно време е, когато преди да посочим с пръст някой друг, да погледнем какво правим ние самите. Бих искала да чуя от Европейската комисия колко хора с увреждания работят в европейските институции и колко повече възможности за заетост може да се създадат за всички тях. Много е важно Европа да работи за всички. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Спорек има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз съм от Полша, от държава членка, която има много ниски норми за защита срещу дискриминацията. В Полша има закони, просто защото е, има европейско законодателство. Но там, където няма европейско законодателство, поляците не биват защитени в, на основа вероисповедение, убеждение, възраст, сексуална ориентация и други. И това води до физическо насилие е, и през неодавна в Полша. Трябва да има е, всеобхватно законодателство в Европа, защото страни като Полша се нуждаят от това. Ние имаме нужда от хоризонтална директива за дискриминацията. Като бивш депутат и омбудсмен в Полша, е, трябва повече депутати да участват в подобни дебати за човешките права. Благодаря, госпожа Дали, една минута. Благодаря. Тези директива иска да въведе минимална защита срещу дискриминация. Но защо тази директива е блокирана от 11 години? Защо трябва ситуацията да се деблокира? Защото в Европейския съюз има много граждани, които биват дискриминирани заради тяхната възраст, сексуална ориентация, пол, или вероизповеда... вероизповедание. Има хора в Европейския съюз, защ... които не могат да си отворят сметка в банката, защото били много възрастни или пък еднополова двойка не може да найме жилища. Защо? Защото не се признава тяхната полова идентичност. Защо хора с увреждания нямат достъп до образование и до работа? Смятам, че всички трябва да положим усилия, за да може всички да бъдат равни в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Дали. А сега за една минута госпожа Блинкевичиоте. Много ви благодаря, господин председател. Наистина, трябва да се борим дискриминация в Европейския съюз. Въпросът обаче е защо Изминаха цели 11 години. Спомням си, че през 2010 година председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, през 2014 година господин Юнкер заяви, че една от приоритетите му ще бъде да се постигне съгласие в съвета по директивата за хората борба с дискриминацията, т.е. да се гарантира, че има активна борба с дискриминацията въз основа на пол, възраст, сексуална ориентация и етническа принадлежност. За съжаление обаче този блокаж все още не беше преодолят в съвета. Защо се надяваме, че новата комисия ще успее да насърчи държавите членки да работят в по-добро сътрудничество и да работят за приемане на директивата. Благодаря и на представителят на председателството. Надявам се действително да успеете да съберете всички около масата на преговори, за да се гарантира успеха на тази директива. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Пиети Кайнен има думата. Човешките права са универсални и човешките права са субективни. Няма правна международно, правно международно тълкование на човешки права. Има тълкуване на човешките права, имаме Венската комисия, нейното становище и дефиниции, но въпреки това е ужасно, ужасен факта, че от 11 години съветът не се е придвижил напред по отношение на това досие. Криеки се за технически проблеми, спецификации и принципа на субсидиарност. Милиони хора се намират в критична ситуация. Те биват дискриминирани и ние всички имаме право да не сме дискриминирани. Благодаря на председателството за тяхната инициатива за хоризонталната директива срещу дискриминацията. Благодаря. Следващият колега Чилдао domnule președinte eu doar o întrebare retorică. Благодаря, господин председател. Поставям риторичен въпрос. S-a schimbat. Uitați-vă și dumneavoastră că... 11 години дори пирамидите бяха построени за по-малко време. Вижте как се е променил света. Говориме за възраст, сексуална ориентация, възраст. А толкова много неща се промениха за 11 години. Две са основните препятствия, според мен. Економическото препятствие и е, липсата на образование. Е, липсата на достъп до образование може да измени изцяло Европа. Европа е, е съюза на човешките права. Затова се надявам комисията и финландското председателство да работят, да включат примера на държавите членки. В моята страна, Румъния, е, имаме насоки на основата на законодателството. Затова е добре да има ясно законодателство, което да се следва от държавите членки и да има санкции. Господин Пат. Този дебат може би е за дискриминацията извън работното място, но нищо няма да се промени, когато става за дискриминация на работното място. Там играят парите и нищо няма да се промени. А, дори когато се говори за, не, за антидискриминация, защото самите европейски институции са много дискриминиращи. Никога не е имало, например, африкански комисар, комисар от африканския происход. А именно хората от африканския происход са четири пъти по-безработни, отколкото останалите хора. Всичко е наред в общи линии, ако вие сте бял. 11 години това досие не се предвижва. А комисарят, госпожа комисаря днес може ли да каже, че следващи комисари ще бъдат комисари цветнокожи? Благодаря с това приключваме изказванията. Госпожа Юрова има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, всички се убедихте, че новата Европейска комисия и ресорният комисар ще положат всички усилия за борба с дискриминация. Но Испания през на Европейската комисия, шеф фон поставя Лайн повече всякога акцента върху равнопоставеността и е, даде ресора на госпожа Дали, както беше казано няколко пъти днес тук. По време на изслушването си пред Европейския парламент, госпожа Дали пое и голям личен ангажимент, за да постигне напредък всички ключови изградителни акти в областта на борбата с дискриминацията и равнопоставеността. Може би си спомняте, че и аз поех подобен ангажимент и направих подобно обещание в началото на мандата си през 2014 година. И не очаквах че законодателното предложение, което беше направено още през 2008 година, няма да бъде прето през целият ми мандат. Много съжалявам за този факт. И смятам, че това е провал и че трябва да го преодолеем. Бих искала само да ви уверя, че ние в, от страна на комисията направихме всичко възможно, за да преодолеем блокажа. И въпреки всички тези усилия, обаче нямаше как да гарантираме приемането в съвета. Чух от държавите членки, на заседанието на съвета през 2014 година ангажимент. След това, след като обсъждахме докладите за напредък и по-скоро за липсата на напредък по всички, на всички тези случаи, чух различни доводи от страна на държавите членки. Финансирането, правомощията, субсидиарността, споменахте някои от тях. Спомняте, че през 2014 година започнахме да обсъждаме възможността да използваме засиленото сътрудничество. Възможно решение, тъй като за него се изисква квалифицирано мнозинство. От процедурна гледна точка тази, този вариант е допустим, но от морална гледна точка е абсолютно недопустим. И се радвам, че това казаха и държавите членки, които не са склонни да приемат законодателният акт. И те бяха съгласни, че ще бъде погрешното послание да се откажат някои държави членки да участват в едно подобно законодателно предложение. Проведох, може би, стотици двустранни разговори с ресорните министри и ресорните органи в държавите членки, но и ресорният министр е сложен проблем, защото в а, нито една държава членка няма един министр, който се занимава само с това, т.е. само с борба с дискриминацията. Правомощията са споделени и не е много ясно кой за какво точно отговаря в повечето държави членки. И нека да си го кажем откровенно. В много държави членки Днес трябва смелост за водене на борбата с дискриминацията и не всички политици са склонни да поемат този риск. Живеем в епохата на словото на омразата в интернет, което засяга вече не само хората, жертва на дискриминацията. Знаете, че това е друга тема и много работим за борбата с, срещу словото на омразата, но словото на омраза вече, вече се насочва и към политиците и журналистите, които се осмеляват да говорят за борбата с дискриминацията. Така че в такава епоха живеем. Споменахте и изпълнението на законодателството за борба с дискриминацията, тъй като разполагаме вече с това законодателство. Мога да ви дам пример с а, разминаването в а, заплащането на половете колкото по-голямо е това а, разминаване, т.е. колкото по-низки са заплатите на жителство на тези на мъжете, толкова по-голяма е дискриминацията. Мъж и жена в една и съща работа, не получават лично възнаграждение. Това е забранено по закон. Какво се прави на практика? В много случаи жените въобще не си дава сметка за това разминаване във възнагражденията. Ето защо искахме да засилим правомощията на органите за гарантиране на равнопоставеността в държавите членки, да могат да са проактивни и да помагат в държавите членки, за да може жертвите на този вид дискриминация да се обърнат към тях и да поискат помощ и да се възползва също така и от правото на съдебна помощ. Това също не е привилегия, а право. Говорим и за 40% разлика в пенсиите между мъжете и жените. Тук отново на лице е нужното законодателство, но има проблеми с а, изпълнението му. споменава, че усилията, които полагаме за борба с, с словото на омразата в интернет, които допълнително засилва дискриминацията. Тези две проблема се са взаимосвързани като скачени съдове. Говорим също така и за етичните правила, т.е. не бива да се прехвърля е, е, етичните права по отношение на изкуствения интелект, не бива да прехвърляме и в областта на изкуственият интелект същите предразсъдъци и същата дискриминация, каквато има в обществото. Achieve uh, the, the но трябва да търсим различни методи за постигане на конкретни резултати. Така че има много големи очаквания. Надявам се, че в четвъртък ще чуя от е, ресорните министри на държавите членки дали директивата, която беше предложена преди 11 години, все още е целесообразна или има поле за подобряването и може да се надяваме, че можем да модернизираме и да, да я подобрим без да се отслаби амбицията й. Може би отново ще чуя същите доводи, които слушам вече от 5 години, но съм убедена, че този дебат безпълно ще бъде много полезен и се надявам той да даде нов тласък и на комисията, и на съвета, за да продължат да работят по хоризонталната директива. Още веднъж благодаря на финландското председателство, че отново включи темата в дневния ред на съвета ЕПСКО. И Накрая бих искала да благодаря на парламента за постоянната подкрепа. От ключово значение е да останем единни заедно и да се борим за приемането на този законодателен акт. Благодаря. Госпожа министър Типонайнен има думата. Благодаря, господин комисар, дами и господа, депутати, още веднъж ви благодаря за възможността да обсъдиме това важно досие. Прислушах с голям интерес вашите идеи. Благодаря и на госпожа Юрова. Госпожа комис, комисар, абсолютно съм съгласна с вас. Недискриминацията и равнопоставеността са в сърцевината на нашите европейски ценности, така че трябва да работиме заедно за постигането им и нашето председателство ги поставя високо на дневния ред. Съвета многократно е признал а, значимостта на тази тема, но, за съжаление, е необходимо един, единодушие и в това много председателства са а, се отказали или не са постигнали резултати. Финското председателство се опитва и ще се опита да се възползва от новите развития, за да постигне напредък. Както правилно казах е, комисаря, в четвъртък коми... министрите ще обсъдат това на, въпро... на съвета. Ще ви е, държа в е, течение за всички, за, за, за напредъка, направените стъпки напред е, и ще ви предоставям необходимата информация. Благодаря. С това приключваме този дебат. Преминаваме към следващия, а именно оповестяването на информация за корпоративния данък от някои предприятия публично докладване по държави. Искам да ви напомня, че спонтанни изказвания и сини карти Заявка за такива изказвания може да става автоматично чрез новата система. Няма нужда да чакате края на изказване, на, на дебата, за да подадете заявка за спонтанно изказване. Може да го сторите веднага. А, госпожа Тепорайнен има думата. Много уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми господин председател, най-напред бих искал да ви благодаря за тази възможност да обсъдим темата. Тя наистина е много важна. Предложението, направено в Европейската комисия през 2016 година, е сред многото законодателни предложения, чиято, чиято цел е да се борим срещу намаляването на данъчната база и изместването на печалбите. Това е сред част от съществения напредък в областта на справедливото данъчно облагане. По отношение на конкретното законодателно предложение, съветът работи усилено по текстът на предложението. Компетентната работна група разглежда предложението от април 2016 година на сами са предвидени допълнителни заседания по време на нашето председателство. Напълно съм наясно с това колко е важно това досие за Европейският парламент, който прие своята позиция на първо четене през март тази година. Давам си сметка също така, че през февруари миналата година господин Свобода и господин Галтиери зададоха въпрос за това на какъв етап са преговорите в съвета и подчертаха колко е важно за Европейския парламент да се постигне напредък възможно най-бързо по това досие. За съжаление обаче все още има висящи политически въпроси, по които трябва да се постигне споразумение в съвета. Държа да подбележа, че публичното оповестяването на информация не винаги може да запълни попуските в и слабостите на адекватната е, работа на данъчните органи. Ето защо е, съветът продължава да работи за, за борба с е, промяна на данъчната основа и изместването на печалбите. Вече се предвижда публично отчитане по държави за мултинационалните компании и тези данни са достъпни на данъчните органи. Също така бих искала да припомня и устния въпрос на господин Свобода от миналата година, който засяга правното основание е, на предложението и отговорът на съвета през април 2018 година. Действително въпросът за правното основание поставя под въпрос това дали изобщо може да бъде приложено в този случай обикновената законодателна процедура парламентът е, иска да се запази правното основание, предложено от комисията, но нашата правна служба, правната служба на съвета смята, че правно основание трябва да бъде член 115 от доклад за на Европейския съюз, който е свързан с данъчното облагане и съответно изисква взимане на решение с единодушие в съвета, вместо да се използва член 50 алинея 1, който засяга вътрешния пазар и изисква квалифицирано мнозинство в съвета. Уважаеми дами и господа, финландското председателство ще, ще е, вземе предвид напредъка по стратегическо гъбнище равнище. Има значителен напредък на различните, по време на различните председателства преди нас и ние смятаме да постигнем възможно най-голям напредък. Консултациите с националните делегации в момента текат, като целта е да се постигне допълнителен напредък по досието, но надявам се, че ще ме разберете. На този етап не мога да поемам конкретен ангажимент. От името на съвета мога да ви кажа, че сигурно ще ни трябва малко повече време, за да доизясним позицията си. Поемам ангажимент да ви осведомя за по-нататъчното развитие и се надявам, че ще успеем да постигнем обща позиция на съвета. Мога да ви уверя, че работим по това предложение. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Пиетиканен за две минути. Боя се, че съвета е загубил надежда по това досие. Можем да се запитам защо а, фирмите трябва да се отчитат за печалби и разходи. Какво е значение има това за обществото? Това е въпрос на обществена отговорност. Къде отиват парите, как се харчат, как се плащат данъци. Разполагаме с европейско законодателство, което изисква капиталовите изисквания, отчетност и също така и отчетност начина по който вие от, отчитате, докладвате тази информация. Част от това докладване има за цел да за, бъде насочено към данъчните органи. Но а, в а, момента всичко това е, а, е, в съгласие с а, член 5, но боя се, че съвета а, не може да приложи това. В парламента многократно е искал да е излез, е, демократно е излизал с а, а, резолюции, приканвайки съвета да предприеме необходимите мерки, за да отбележи бърз напредък в тази област. Госпожа Регнер. Благодаря. Много е важно за социал-демокрацията да имаме това оповестяване на информация за корпоративния данък и публичното докладване. Малко след панамските документи комисията действа много бързо. Това беше през 2016 година. Комисията и Европейския парламент знаеха, че гражданите имат право тези, тази ситуация да бъде осветлена. Огромни концерни – не облагат с данък своите печалби. Те създават конструкти в съсъдействие с, с определени държави и членки и не плащат данъци. Ние обаче действахме бързо и решихме, големи концерни с печалба над 750 милиона евро, ние решихме тези концерни да обявяват своите данъци. Те да казват къде и колко данъци плащат. Но държавите членки отново изчакват. И тези пари липсват. От три години чакаме в Европейския парламент съвета да направи нещо по този въпрос. Защо нищо не се случва? Държавите членки искат просто тези данъчни скандали да се забравят и да може да се създадат отново данъчни раеве, така както това беше възможно и практика в миналото. Затова съветът би трябвало да надскочи сянката си. Много се говори, непрекъснато се говори за човешки права, за целите на хилядолетието и устойчивите цели на развитието, но нищо не се прави за данъчното облагане. Апелирам към нашите колеги. Колеги, говорете с министрите от съответните правителства. Нека се задвижат госпожа Сежурне. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, за съжаление, стъпителните ви думи не са много приемливи за нас. Вече от преди три години Европейския парламент излезе своята позиция през юли 2017 година, ако не се лъжа. А междувременно бяха LuxLeaks, les Panama Papers, qui ont... LuxLeaks и Panama Papers, които поставих темата в центъра на политическия живот в Европа. Между 30 и 50 милиарда се изчисляват загубите от несъбрани данъци ежегодно в тази област, тъй като вече не говорим по същество, а говорим за това как да помогнем на Европейската комисия да включим тази тема в дневния ред и съответно това трябва да се случи чрез блокирането в съвета. Комисията и парламента дадоха своето становище. Крайно е време е да постигне някакъв напредък и дори за една проевропейска група, като моята, няма как да продължава да твърди, че е проевропейски, но с това да си дава сметка, че има подобен блокаж по досие, по което се прилага обикновена законодателна процедура. Така че се надявам, госпожо министър, че заключителните думи ще са малко по съдържащи малко повече ангажимент в стъпителните ви. Благодаря, господин Орташон. Благодаря. Истината е, че и скандалите за данъчно, данъчните райове само се множат. И Комисията не използва добре своята мандат. Единственият начин за борба с, с този проблем са нови мерки, и срещу предприятията, които имат повече от 750 милиона оборот годишно. Те трябва абсолютно задължително да докладват цялата си дейност. И не, не, не, не ни казвате, че това ще бъде в ущърп на европейските а, фирми и, и в областта на конкурентоспособността и така нататък. То, това е точно обратното е така. Това не е аргумент. Няма никакъв никаква причина човек и фирма да се крие да крие нещо. Това не същевременно от институционна гледна точка е абсолютно недопустимо да не е направено нищо след като парламента е заявил своята позиция по въпрос. Престанете да се криете е, зад разни е, не, несъществуващи или не е, добри аргументи. Крайно време е да се деблокира тази директива и бих искала е, финландското председателство да го направи. Искам да и наистина да благодаря на финландското председателство за това, кое е направено, но много ви моля дайте ни информация на това, което е решено на, следващи, на последващите заседания. Защото е, гражданите имат право да знаят това и това е в интерес на всички. Благодаря на колегата Урсун господин Бек. Благодаря, уважаеми колеги. Комисията иска повече прозрачност при данъчното планиране на големите концерни и справедливо облагане. За тази цел трябва да има публично докладване по държави от страна на банки и от страна на мултинационални предприятия. Комисията предлага една директива печалбите да се облагат там, където се генерират. Това са хубави цели, благородни. Но не всичко в Европейския съюз е така както изглежда или както би трябвало да бъде. Най-напред проблемът с укриването на данъци и избягването на плащането им е политика на вътрешния пазар има правни конструкти, чрез които мултинационални предприятия могат да изместват своите печалби както си искат. На второ място, пране на пари според съвета на Европа и ОИСР са проблеми на неправителствените организации. Георг Сорош, например, се облагодетелства по този начин и е финансира политически лобита. един бюджет от 20 милиарда евро на една неправителствена организация, който се използва по този начин, е по, също, по същия начин вреден, както и печалбите, които се генерират от мултинационалните предприятия. Член 50 говори за създаване на дъщерни фирми на концерни. А според член 114 вземането на решения по такива въпроси трябва да бъде с единодушие. Това не е правилно. На следващо място евро, еврозоната и Япония имат най-високите данъци на физически лица и най-низкия ръст. Комисията много говори за ръст, но не прави нищо за неговото посредстване. Ние няма да подкрепим такава една политика. Благодаря колег, на колегата Бек. А сега за една минута госпожа Букседевили Алба. Благодаря, господин председател. Ние сме готови да се бориме срещу е, избегването на плащане на данъци, но това трябва да става на е, доброволен е, принцип. Не, не, не може големите предприятия да представят а, своята стратегия пред всички, защото това ще доведе до нелоялна конкуренция. А предложенията на, лява, на левицата имат а, за цел само да се, увели, да се увеличат а, данъците. А, Големите предприятия трябва свободно да взимат решения, за да могат да бъдат конкурентни. И всяка държава членка трябва суверенно да избира данъчното облагане, което да отговаря най-добре на спецификите й. Така че нашата нашата политическа група бих би искала да има клауза за защита на предприятията и особено да има разграничение между големите и малките предприятия, за да не става всичко в ущърпа на МПС. Госпожа Обри, благодаря ви, господин председател. Въпросът е кой плаща, къде плаща данъци Apple, Google или Total? Плащат ли някакви данъци и допринасят ли справедливо за данъчната система? Кой може да отговори? Никой. Със сигурност не европейските граждани. Защото въпреки безбройните скандали с, с избягване на данъчното облагане, мултинационалните компании продължават да се радват на пълна непрозрачност. И за да можем най-накрая да получим отговор, има много лесно предложение да се гарантира данъчна прозрачност за задължим мултинационалните компании да публикуват отчетни данни за своите печалби в отделните държави членки, за да може най-накрая да се установи къде плащат те данъци или не. Това е разликата с предложението за БЕП, свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. И трябва да ви кажа, че аз съм новоизбран депутат и за мен е много странно да защитавам тази мярка за данъчна прозрачност, след като я защитавах в контекста на асоциативния свят от години насам. Е, от две години е прието предложението тук в Европейския парламент. Две години вече губим приходи. Вече има такова изискване за публично просяване за банките и те не се сринаха от това. Така че колко време още трябва да чакаме, госпожо министър? Колко време ще чака още съвета преди да се изисква отчитането по държави за многонационалните предприятия, тъй като всички ние плащаме цената, която те не плащат като данъци. Благодаря. Господин Паспишел има думата. Pěkně, пане předsedající. в případе tohoto материалу, stejně jako při předchozí debatě... Благодаря, господин председател. Този въпрос, както и предишните ни дебати, доказва, че парламента има своя позиция и отстоява. Парламента се бори за прозрачност. Радвам се, че финското председателство подкрепя това становище. Важно е всички знаеме колко е важно да има прозрачност, но нищо не се променя. Не се променя. Знаеме, че